So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen. Председателят, добро утро, колеги! Добре дошли на всички, добро утро и на преводачите и на гостите. Днес сутринта ще замествам председателката ни Карима Дели. Радвам се, че поне някои от депутатите са тук. Започваме с приемането на проекта на дневен ред. Предвидена е промяна в проекта на дневен ред. Гласуването по точка 25 доклада за прилагането на регламент номер 1 от 2005 за защитата на животните по време на транспортиране в и извън Европейския съюз ще бъде отложен. Има ли бележки по дневния ред? Или можем да го приемем в настоящия му вид? Няма бележки. Дневният ред се приема. Одобрение на протоколите от заседанието от 15 октомври 2018. Ако няма възражения, този протокол също може да се счита за прият. Трето, съобщения на председателя. Нямам съобщения. Така че можем да започнем работа по същество. Започваме с точка четвърта – автономно управление на превозни средства в рамките на европейския транспорт. Докладчик е Вин Ван Декамп. Давам веднага думата на Вим. Eh, Благодаря, господин председател. Съвсем наскоро приключи много интересният интензивен процес по изготвянето на този проект от доклад. Благодаря на секретарията на Комисията по транспорт за подкрепата му. Работата на секретарията наистина ни беше много полезна при изготвянето на компромисните изменения. Разгледахме различни аспекти на автономното управление – Всъщност не би трябвало да използваме формулировката автономно управление. По-скоро би трябвало да говорим за автономни превозни средства. Става дума не само за леки автомобили и за камиони, а и за сектора на ЖП транспорта. Има автономни метро, влакове, както и автономни превозни средства в ЖП транспорта. Тази този сектор обхваща и дроновете. Много е интересна темата, що се отнася до позицията на Европейския съюз и конкуренцията с Китай и САЩ. Европа разполага с достатъчен капацитет, както и с достатъчно стимули за осъществяването на целите в тази област, но не комуникираме много ефективно с държавите членки и с комисията. Трябва да направим повече в това отношение. В текста разглеждам и социалното измерение на това досие. Прекалено много са гражданите, които все още нямат доверие към този вид превозни средства. Господин Ван Милтенбург упомена и някои моменти, свързани с образователната система – автономните превозни средства могат да окажат въздействие и върху образованието. Има все още един основен момент, по който не сме постигнали съгласие. Няма съгласие между мен и мнозинството в парламента. Става дума за предоставянето на данни от страна на автомобилопроизводителите. на участниците на пазара и доставчиците на услуги във връзка с автономните превозни средства. Имам предвид онези дружества, които отдават превозни средства на лизинг. Те искат да разполагат с всички данни, необходими, например, за поддръжката на превозните средства. Към тази група субекти можем да добавим и ресторантите и хотелите, както и гарантирането на връзка с дома ви – Шеговито се казва, че човек ще може да си включи парното от колата преди да се прибере в къщи. В някои случаи данните се събират и се предоставят на свързаните партньори. или свързаните партньори могат да имат пряк достъп до данните. Аз съм от групата на НП. Мисля, че трябва да има баланс по отношение на данните, по отношение на свързаните партньори. Някои биха искали те да имат пряк достъп но ще решим това чрез гласуване, освен ако някой не предложи чудесен компромис. Благодаря ви за работата по този доклад. Вече имаше много положителни отзиви за него, но все още има някои въпроси, които трябва да решим. Има и още нещо във връзка с доклада за съвместните интелигентни транспортни системи. И там се опитваме да решим някои въпроси. Господин Ертук. Благодаря, Дитър. Скъпи колеги, добро утро на всички. Извинявам се от името на господин Охели. Той е на път към парламента. Сега го замествам, ще представя неговата позиция. Обеден съм, че докладът е добра инициатива от страна на парламента и ресорните му комисии. Благодаря на Имко, Итре и Юри за измененията им. Благодаря и на господин Вин Ван Декамп за изготвянето на този текст и преговорите по него. По-различна е моята позиция по три въпроса. Ще направя и връзка с доклада за съвместните интелигентни транспортни системи, по който гласувахме преди няколко седмици. Трябва да упоменем въпросите, свързани с социалната сфера и заетостта. В някои от компромисните изменения засягате тези въпроси но пропускате възможността да поставите по-силен акцент върху тях. Не разбирам защо не заявим по-категорично, че не е необходима обща стратегия от страна на комисията. Необходими са повече законодателни действия и конкретни стъпки. Автоматизацията те първа предстои и нямаме време за губене. Има някои моменти, по които трябва да ме подкрепите, като например компромисното изменение по точка 4 и точка 4а. Тук става дума за собствеността върху данните и необходимостта от законодателни действия, за да има технологично неутрален достъп в реално време до данни, по цялата автоматизирана верига. В доклада за интелигентните транспортни системи имаше компромисно изменение, подкрепено и от НП, в което се визира участието в този достъп на всички трети страни. Защо сега НП иска да намали обхвата? НП и АЛДЕ възприеха альтернативния компромис. След като бяха заличени много интересни предложения, господата Милтенбург и Ван Декам решиха да последват позицията на социалистите и на Обединената левица. Необходими са законодателни действия, а не само стратегия от страна на комисията трябва да участват всички участници в автоматизираната верига, а не само някои трети страни. Това е нашата позиция. Позицията на нашия докладчик в сянка, господин Охели. Благодаря ви, благодаря ви, че го заместихте. Групата на ЕКАРЕ. Господин Злотовски, имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика, господин Ван де Камп и на останалите колеги докладчици в Сянка за досегашната ни работа по доклада. Няма да повтарям аргументите за различните елементи на автономното управление на превозни средства. Мисля, че докладът е достатъчно подробен обхваща не само движението по пътищата. Нашите изменения се отнасят до сигурността, защитата на данните и правата на потребителите на този до голяма степен все още несъществуващ пазар. Според групата на ЕКАРЕ трябва да има лоялна конкуренция в областта на поддръжката на превозните средства. Придобиването на МПС е само началото на един дълъг процес, в който участват доставчиците на услуги и автосервизите. Те играят голяма роля. Не искаме собствениците на МПС да зависят само от автомобилопроизводителите. Те трябва да могат да се ползват с по-широк диапазон от услуги. Във връзка с това играят важна роля данните и по-точно достъпът до данни. Той трябва да бъде гарантиран в реално време. Това, разбира се, трябва да върви ръка за ръка с мерки за сигурност и мерки за защита на правата върху интелектуалната собственост. И именно тук има опасност, според нас, от големи пропуски по отношение на сигурността. Искаме сигурността да заеме централно място в законодателния акт. Трябва да има законодателни действия за защита на сигурността. Според мен, предвиденият график 1 януари 2020 година е уместен и легитимен. Като цяло сме удовлетворени от предложенията на докладчика ЕКАРЕ. Утре на гласуването ще гласува за. Благодаря на господин Злотовски, господин Ван Милтенбург от името на АОД. Ook ik wil uh, graag de heer Van den Kamp uh, en de schaduwrapporteurs bedanken voor de goede samenwerking op dit rapport. Een rapport dat belangrijk is. Благодаря. Е, докладчите в сянка ми помогнаха да свършим чудесна работа, защото този доклад на практика е една допълнителна стъпка напред към автономното управление, автономните коли в Европа. Освен осигуряването на и развитието на пътната сигурност, тези коли, тези пътни превозни средства ще позволят да се намалят емисиите на въглероден двуокис и аз приветствам измененията, които касаят е, техническия подход, неутрален технически подход и който касае неутрален достъп до данните. Това са много важни условия за доброто действие на пазара. Имаше много спорове по параграф 4, параграф 4а, Докладчикът е, използва терминът законодателство. Е, много е важно, разбира се, да видим какво законодателство ще бъде необходимо, но аз мога да приема компромисът, който беше постигнат, но ще трябва да има специфична нормативна уредба, която да касае автономното управление, автономните коли, защото трябва не само да осигурим пътната сигурност, но също да насърчаваме производителите, автомобилостроителите да произвеждат такива автомобили, като държат сметка за наличната информация. Този доклад е много важен. Той дава важни насоки за Европейската комисия. Докладчикът посочва, че е много важно да се направи всичко необходимо, че трябва да се направят проучвания на въздействието и трябва също така нещо, което направихме, е да постигнем един относително балансиран подход, който държи сметка за спецификата на една, една кола, обикновена кола, която да бъде автономна. Благодаря. Благодаря. От името на зелените за момента няма никой да се изкаже по темата автономно управление. Давам думата на господин Сам, представител на Европейския економически и социален комитет. Благодаря ви и благодаря ви за възможността да ви представя становището ни по свързаната и автономна мобилност – Наистина подкрепяме тази инициатива, тъй като според нас технологиите вече са достатъчно развити, за да се достигнат и в областта на автомобилното движение същите стандарти за сигурност, както във въздухоплаването и ЖП транспорта. Програмата Нулева смъртност наистина си заслужава и в областта на автомобилния транспорт. Но според нас трябва да се прави разлика между полуавтономното управление и прехода по-нататък към изцяло автоматизираното такова. Що се отнася до полуавтоматизираните системи, те са свързани с много разходи тъй като са приложими само към нови МПС. Не могат да бъдат преоборудвани старите МПС. Второ, и към настоящия момент има много полуавтоматизирани системи на борда на автомобилите. Проблемът е, че хората не могат да ги обслужват безпроблемно. Някои водачи дори изключват тези системи. Има проблеми с автомобилите под найем, проблеми и когато се сменят водачите. Не е лесно да се работи с такива системи. Изискваме от автомобилопроизводителите, както и от градовете и общините, да предоставят полигони за обучение за работата с тези системи. В противен случай няма да може така бързо да се осъществи прехода. Все още сме далеч от преход към напълно автоматизирано управление. Налични са необходимите за това технологии, но такива автомобили си делят пътищата с други конвенционални автомобили, с пешеходци, с специални превозни средства. Това е голям проблем. Ако искаме 100% сигурност на автоматизираните МПС, а това е изискването ни, искаме да сведем пътно транспортните происшествия до нула, то няма да е лесно да се движат, при положение, че се движат по пътищата различни автомобили, автоматизирани и неавтоматизирани. Това е голямо предизвикателство за градовете и за пътните артерии. Вероятно, трябва да се направи разделение между различните пътни артерии. Много ще е трудно в рамките на настоящата инфраструктура да се използват автоматизирани превозни средства. Последният въпрос е свързан с достъпа до данни, по-точно достъпа до бордови данни. Оказва се натиск за достъп до бордовите данни най-вече от страна на трети страни, на платформи. Това е една нова възможност за стопанска дейност, но сигурността трябва да се ползва с приоритет. Тя трябва да се ползва с предимство пред свободния достъп до данни. Не бива да се стига до несигурност както например при мобилните телефони. Не бива за автомобилите да въжат същите стандарти, като за мобилните телефони. При автомобилите сигурността трябва да е на първо място. Благодаря на господин Сам за много ясното му изложение. Господин Фандер Линден от името на комисията. Uh, Добро утро. От името на комисията просто искам да кажа едно нещо преди да дам, да прехвърля думата на колегата. Доклада намеква, че напълно автономното управление е, няма да бъдат изисквани и няма да трябва да има свързаност и сътрудничество. И трябва да, бъд, да бъдем много внимателни ще останат валидни изискванията за всички равнища на автономност. Винаги те ще трябва да могат да комуникират и да координират действията си. Добро утро на всички! Аз съм от същата генерална дирекция. Приветстваме подкрепата за съобщението което предложи комисията през май миналата година, през май, трябва да кажа, че ние сме в началото на тази дейност, но прилагаме определени стъпки вече. Купер, сътрудничество в между превозните средства. Също времено работим по въпроса за данните, което беше повдигнато от е, много хора, защото това е много важен въпрос, като идеята е да се подготви почвата за възможни законодателни действия. Мисля, че беше споменато вече, че трябва внимателно да се преценят различните възможности. Идеята е да сме готови за следващото заседание на комисията. На последно място искам да кажа, че беше споменато няколко пъти. Имаме нужда от законодателство. Добрата новина е, че следващата точка е именно свързана с законодателството. Предлагаме правила за безопасността за тези и предлагаме да се постигне напредък с оглед на изискванията за безопасността на тези превозни средства. Последно беше споменат човешкия фактор. Да, отново тук прилагаме вече съобщението от май. Вчера имаше една проява, организирана от госпожа Буш за въздействието на автономното управление върху работната заетост, заедост и е, ви уведомявам, че и това вече се прави. Председателят, благодаря ви. Мисля, че парламентът и комисията могат тясно да си сътрудничат по тази тема. Добре е, че преди време приехме общия регламент за защита на данните. Той е в основата на защитата на данните в бъдеще. Гласуването ще е утре, 22 ноември в 10 часа сутринта. Давам думата още веднъж на Вим за обобщение и за да вземе отношение по казаното до тук. Благодаря. Аз изслушах много внимателно мъдрите думи на докладчиците всяка. И представители на Економическия и социален комитет. Благодаря също на генерал дирекция Герой и генерал дирекция Трам. Смятам, че скоро ще разполагаме с законодателна рамка в тази област, защото Европа не трябва да изостава след Китай, след Съединените щати. Трябва да работим по-бързо, да бъдем по-настъпателни. От решаващо значение да се конкурираме с Китай и САЩ. Нека приветствам с добре дошли посетители от Тюрингия, които съм поканял тук. Става дума за съсловната асоциация на работещите в областта на транспорта, логистиката, таксиметровите превози. Преминаваме към точка 5 предложение за регламент на парламента и съвета за одобрението на типа на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, по отношение на общата безопасност на превозните средства, пътниците и уязвимите участници в движението по пътищата. Водещата комисия е комисия ИМКО. Там ще, докладчик ще бъде Роза Тун. Ние ще излезем с становище. Докладчикът ни е Матейс Ван Милтенбург. Сега ще дам думата на колегата, за да ни представи становището си. Господин Ван Милтенбург, имате думата. Благодаря, господин председател. Вчера проведохме много конструктивно съвещание на докладчиците в Сянка по тази тема. Искам да им благодаря много. Никога не е лесно да се намери общата почва, но има 191 изменения. Понякога те са, в, те са разнопосочни, но се надяваме, че ще можем да представим много солидно становище на ИНК имко, защото безопасността по пътищата е един от стълбовете, на които се крепи нашата комисия. Искам да открия някои от основните въпроси. Все още смятам, че мерките за безопасност, въведени в предложението на комисията, имат висок потенциал да подобрят безопасността по пътищата и както беше казано от комисията, това е вече една голяма стъпка напред към към автономното управление и също така вече има възможност за преодоляване на отклоняването на вниманието и а, с това ще се подобри безопасността. За тази причина трябва също така да бъдем много внимателни а, по отношение на внесените изменения, въвеждането на възможността да се променят характеристики, а, защото това може да намали ефективността на характеристиките за безопасност опасност. Е, съветвам за голяма, голяма разумност има и някои е, характеристики на безопасността, които би трябвало да бъдат задължителни за всички превозни средства с цел подобряване на безопасността. Не трябва да се жертва сигурността в полза на лукса. Не трябва да забравяме също така за защитата на данните. Свързано е също така с записващото устройство. Има и е, обширни изчерпателни законодателни изменения. Надявам се, че ще има подкрепа за компромисните изменения. И накрая искам да а, обърна вниманието на те нареченото сляпо място инф... тази система за информация се разглежда много подробно в предложението на комисията и аз лично смятам, че въвеждането на помощ при завоите е задължително, но тук бих желал да имам а, пояснение или потвърждение на моето становище от комисията, а, защото аз мисля, че то вече фигурира в предложението на комисията. И а, е, искам да питам дали е необходим компромис в това отношение. Като комисия по транспорта, наше задължение е да даваме амбициозно, същевременно реалистично становище. Трябва да не забравяме значението на въвеждането на тези характеристики на безопасността и подобряване на сигурността по пътищата. Надявам се, че колегите споделят нашите амбиции и се надявам, че ще можем да постигнем удовлетворително решение. Гласуването в ИМКО ще се проведе в началото на следващата година, така че може в нашата комисия да отложим гласуването до 10 януари, за да може да се намерят повече компромиси макар че трябва да кажа, че не е лесно винаги. Има има трима депутати, които са внесли предложение за заличаване на характеристика на безопасността. Отново казвам, че съм удовлетворен от процеса и ще използваме допълнителното време за постигане на няколко допълнителни компромиса. Благодаря ви за вниманието. Очаквам становището на докладчиците в Сянка. Благодаря, господин Ван Милтенбург. Сега преминаваме към изказванията на докладчиците в Сянка. От името на ЕНП докладчик Сянка съм аз. Затова, моля за вашето разбиране, ще започна сега. Благодаря за изготвеното становище, за компромисните изменения, както и за проведеното вчера заседание на докладчиците в Сянка. Моля да ме извините за отсъствието ми на това заседание. Трябваше да отсъствам целия ден от Брюксел. Сигурен съм обаче, че съм бил достойно представляван. Благодаря ви, господин Ван Милтенбург, че взехте предвид бележките ми. Както казахте и вие, внесени са 191 изменения – Изготвени са и компромисни изменения, които обаче обхващат само 27 от измененията. Мисля, че бихме могли да проявим повече амбициозност, въпреки че някои изменения са идентични. Затова на заседанието на докладчиците в Сянка ще предложа компромисните изменения да обхващат повече изменения, отколкото до сега, както и да бъдат внесени допълнителни компромисни изменения. По спорните теми, мисля, че ще можем да постигнем съгласие. Поне предлагам да се опитаме да го направим, вместо още от самото начало да възприемаме предложението на комисията, въпреки че то е много добро. Според мен предложението на комисията е добро, тъй като то поставя на дневен ред и много от въпросите, които повдигнах и аз в доклада си по собствена инициатива преди година и половина. Това обаче в никакъв случай не означава, че не бихме могли тук или там да доусъвършенстваме предложението на комисията или да намерим общо решение по спорни въпроси. Вече в лицето на асистентите си изложих моите предложения на заседанието на докладчиците в Сянка. Не става дума за търсенето на компромис като самоцел. Напротив, трябва да вземем на сериозно позициите на колегите, и да видим дали не можем да излезем с общо предложение за наистина повишаване на нивото на безопасност по пътищата. Това е общата ни цел. И според мен трябва да направим всичко възможно за постигането й в името на гражданите. Както знаете, онзи, който се бори, може да загуби, а онзи, който не се бори, вече е загубил. Надявам се, че заедно ще се борим за повече безопасност по пътищата в името на гражданите. Благодаря. От името на социалистите и демократите, Олга Сенхалова. Имаш думата. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně a kolegové, už tady zaznělo, že jsme měli včera docela důkladnou schůzku s tím... Děkuji, kolegy. Zasedání Заседанието na докладчите в сянка, когато имахме възможност да разгледаме всички възможни компромиси, успяхме да изчистим някои позиции по отношение на измененията. Те, тези изменения бяха в голям брой и тези изменения по някой път а, са изменения с предложения от най-различен характер. Така че компромисът беше не беше лесна работа и все още имаме да извършим още доста неща. Но се разбрахме за някои подходи. Например, за формата на кабината. Това без съмнение ще подобри видимостта за водачите, които ще знаят по-добре какво става около пътното превозно средство, което е много важно. И благодарим за този компромис. Аз поддържам също и компромиса относно вида, вида гуми, предвид тестовете, които се извършват при различни пътни условия. Също говорихме за събирането на данните след злополука. Трябва да се, да се изяснят нещата относно регистрирането на записването на тези данни, което е важно не само за защитата на тези данни, но също така и ефикасността на механизма. Разбрахме се също да продължим да сътрудничим по компромисите ще се опитаме да включим още няколко изменения в е, тези компромиси. Но още от сега искам да благодаря за чудесното сътрудничество с е, председателя и вярвам, че ще може да изготвим една позиция, която е, която ще бъде приложена с успех в доклада на ИМКО, комисията, компетентната комисия в тази област. Благодаря ви, госпожо Санхалова. От името на ЕКАРЕ, Роберт Зиле. Господин Зиле не е в залата. Господин Лундгрен, искате ли вие да се изкажете? Well, I can say some. Аз мога, разбира се, да кажа нещо. Аз не съм много голям поддръжник на, на тези, тази електронна техника, която ще поеме отговорностите на водача. Според мен ще бъде по-добре да се образоват шофьорите, да станат по-добри шофьори защото колкото повече технология се въвежда, това няма да им помогне, защото понякога електронните устройства не могат да са на... не са надежни. Те понякога спират. Представете си да спре компютъра, който управлява колата. И, и електронната техника поставя е, водача в, в опасна ситуация те могат да, да поставят шофьора в опасна ситуация и също време и да го спасят. Например, ако всъщност трябва да се образоват шофьорите, да станат по-добри шофьори. Защото има в днешния трафик има отвратителни шофьори, честно казано. И няма никакво значение колко електроника ще сложите в техните коли това няма да им помогне, защото те просто не могат да карат кола. И а, това е като компютър. Ако не можеш да работиш с компютър правилно, по-добре да използвате писалка, защото нищо няма да постигнете на компютъра, тъй като не знаете как да го използвате. Същото и с шофьорите. Това е моето становище. Благодаря. Благодаря, господин Лундгрен. Да, има много лоши водачи, но никой не си го признава. Всеки водач мисли, че той е най-добрият. От името на Зелените, Михал Крамер. Докладчик в сянка от името на Зелените. Благодаря ви. Искам да благодаря на докладчика и на докладчиците в Сянка. Наистина бяха много ползотворни разискванията. Докладчикът в Сянка на НП бе достойно представляван от асистентката си. Благодаря ви, господин председател. Има четири момента, на които зелените искат да обърнат внимание – Системите за помощ при завои трябва да са на лице само в новите МПС. Те могат да допринесат за спасяването на много хора от смърт или от пътно-транспортни происшествия. За това и трябва да бъдат преоборудвани старите автомобили. Освен това, устройства за регулиране на скоростта на борда на автомобилите, които подават сигнал в случай, че се надвиши определена скорост. Трябва да има такива устройства. Трябва да има ограничения за скоростта. Въпросът е дали обаче тези устройства ще могат да се изключват. Ние настояваме за запазването на това устройство включено но разбира се, може да е включено, без обаче човек да му обръща внимание. когато водачът знае, че има такова устройство, то той няма да рискува, както рискува в момента. Ако скоростта, ограничението за скоростта е 30 км, то той няма да може да управлява с 80 ограниченията във връзка с консумацията за алкохол, на алкохол. Те трябва да въжат за всички превозни средства, тъй като консумацията на алкохол и превишената скорост са сред най-големите рискове по пътищата. Затова и това ограничение трябва да въжи за всички МПС а не само за тежкотоварните автомобили. Има и още нещо. Става дума за една съвсем нова технология, Doring на английски. Водачите понякога, понякога са с опасност за живота, тъй като не внимават, разсейват се, гледайки телефона си, например, и отварят вратата. И това е много опасно всъщност за други участници в движението, като например велосипедисти. Тази нова система не дава възможност за такова отваряне на вратите вече имат технически възможности за това. Те се използват в някои превозни средства. Системите се внедряват от някои производители, но само при необходимост. Купувачите трябва допълнително да заплащат за това и затова тази система в момента е много скъпа. Ако се въведе обаче повсеместно, разходите ще спаднат неимоверно. Тази система е необходима, тъй като 40% от происшествията се дължат на отворени по този начин врати. И ако можем да спасим човешки живот по този начин, мисля, че ще трябва да го направим. Внесли сме съответното изменение и ще работим по него с имко. Би било добре, ако има широко мнозинство. Благодаря на господин Крамер. Мисля, че с това приключихме с докладчиците в сянка. Госпожа Яла Сендер иска да се изкаже. Инес. Инес, искам да ти дам сега думата. Записала си се за изказване. Благодаря, господин председател. Е, аз преглеждах списъка за гласуванията, така че малко се разсех. Да, действително всичко това е свързано с взаимната връзка в Европа. И тъй като не се занимавах с това досие, не можа да разгледам всички изменения, но един кратък въпрос. Опитваме се да защитаваме данните, съществува механизъм, който е предвиден за това предлага се някакъв наръчник, но вие в колата си вече имате един толкова дебел наръчник, е, дори само да е, който само свързан с управлението на автомобил. Но искам да се върна на въпроса. Пак е, искам да с оговорката, че не съм прочел всички изменения. Но предвидили ли сте специфични договори, това е нещо, което примерно се прави за, за, страхов, за страховките. Знае, че тук не става дума за европейско дружество. Това е някоя фирма, която е извън Европа. Но има ли някакъв договор, който да е предвиден за данните, за използването на данните най-вече? Следователно ще трябва водачите да знаят точно какво купуват дори да е нещо временно. Трябва да има някакъв е, е, приемник е, или излъчващо с данни устройство. Вашето изменение 10 се противопоставя на това, че обществените администрации трябва да могат да използват по анонимен начин тази информация. Може би не се изказах е достатъчно. Не, става дума за статистика във връзка с злополуките. Вярно е, че много важно за обществената сигурност, трябва да може да се използват тези данни, но това трябва да бъде анонимно именно, за да се избегнат такива злополуки. Благодаря ви. Няма други желаящи да се изкажат. Ще дам думата на представителя на ресорната дирекция на комисията. Имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря също така на докладчика господин Фан Минтълбърг за това, че даде толкова много внимание на инициативата да се подобри безопасността по пътищата чрез безопасност на превозните средства. Господин Кокел Прав сте, че вие сте източник на вдъхновение за нашето предложение и за общата ни инициатива. Разбира се, много се радваме, че обсъжданията в Европейския парламент напредват. Има няколко неща, по които бихме искали да коментираме по работата, която в момента извършвате. Искаме да посочим, че измененията, които се отнасят различни технологии или по-скоро мерки, които предлагаме. Например, помощта, интелигентната помощ за скоростта. Предложенията се основават на понятията на а, альтернативната система, информация за ограниченията на скоростта, вместо системата, която ние предлагаме, която работи заедно с водача не води до е, е, такава сигурност. Системата, която предлагаме, е, има 17 до 19% намаляване на риска. Тогава, когато системата ще бъде разводнена и да бъде само система за информация за скоростта, ефект бюджетът се намалява на половина. Това е най-ефективната мерка, която имаме. Тя е най-добрата, и намаляването на няколко километра а, в част на скоростта води до наистина увеличаване на сигурността, защото ползата е, каскадно намалява. Ние говорим за стотици хиляди допълнителни животи, е, човешки животи загубени е, в резултат на ограниченията на системата за ограничената скорост. Системите съществуват, те са на пазара. Някои производители правят големи печалби. Ние знаем, че има някои проучвания, според които се казва, че има 10% ненадежност или грешка днес. Всъщност не става дума за днес, а за преди 3 години, вероятно. Аз 90% добра, добри данни е отлично. Ние знаем, че в 2018 година, когато говорим реалистично, в 20 или 22 година ще имаме нови модели, е, технологията вече ще се е подобрила толкова много и тогава тези системи също така работят с е, инфраструктурна информация. Преди малко говорихме за автономното управление и автономното управление на една кола също така трябва да спазва ограниченията на скоростта и е допълнителен а, бонус е, е тази система за интелигентна помощ с скоростта. За мен това е една ситуация, в която всички страни печелят, затова ви моля да я прецените сериозно. Имаше и други коментари за лошите шофьори. Да, вярно е. Доброто в пакета а, е, че системата предлага защита и срещу лошите шофьори, системата има потенциал да спаси живот. Ограниченията на скоростта, за които говорих, системата за а, помощ, не един Big Brother, който гледа ограничението на свобода, на скоростта. А, ние знаем, че това не може да се предложи. Именно затова ние предложихме следващото нещо, а именно интелигентната а, помощ при скоростта. То работи. А, тук а, заедно с шофьора, а, шофьора ще каже, че ако а, е, ограничението на скоростта 50 е км, а, шофьор каже, не, тук няма да карам с 50, ще карам с 40, той може да се а, наложи на системата. Системата, която предлагаме, обаче, е система на последна а, опция. Ние говорим за автономна система на а, спиране на количката, всъщност на, на, на, на натискане на спирачката. Не става дума за автономно и автоматично а, поддържане на скоростта. Говорим също така за спазване на платното, по което се движи колата. Ако няма причина, колата да се върне на съответното място. Ако четете, четете внимателно предложението, става дума, че се променя платното, ако има някакво происшествие. И това не означава, че водачите вече са освободени от задължението да внимават. Ние разгледахме следващото предложение за door in, за отворените врати. Ние нямаме данни, които да говорят и да подкрепят докладваните 40% происшествия с а, велосипеди. Това е нова технология. Някои от производителите се опитват да го въвеждат. Но това не е особено успешно решение, не е достатъчно надежно. Именно за това ние не го предлагаме, не го подкрепяме. И накрая господин Ван Минтелберг говореше за помощта при завоите. Да, наистина в пред... първоначалното предложение се разглеждат две неща. Първо, помощта за, за, при завоите, сляпото петно, задното виждане, велосипедистите и в същия член се говори за опасността от пешеходци, малки деца, които минават много близо до а, камион. А, камиона не може да види, шофьор на камиона не може да види малко дете или малко, малко препятствие. И не също така ние се занимаваме с това в същия член с този проблем. Естествено, напълно подкрепяме преминаването на този член в, и включването му в окончателния текст. Господин Крамер, преди да дадете още веднъж думата на докладчика, няколко думи за тъй наречените системи Доринг. На първата страница на вестник Билд имаше статия озаглавена Мерцедес ви защитава. И Мерцедес мисли за велосипедистите. В тази статия е представена тази система. Има и още една статия, озаглавена Техника, спасяваща човешки живот. Малко късно бяха публикувани тези статии от гледна точка на нашата процедура, но при положение, че производители като Мерцедес вече използват такива системи, не може вие да твърдите, че изискваме от вас прекалено рано да ги въведете. Ще ви дам тези две статии, запознайте се с тях. Системата според мен е добра, наистина може да спаси човешки живот. Благодаря на господин Крамер. Благодаря на представителя на комисията за подробното му изказване, най-вече за интелигентните системи за регулиране на скоростта. Това е една много щекотлива тема, която тук разискваме много оживено. За това и бележките ви по нея ни бяха полезни. Господин Ван Милтенбург накрая. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Първо, ние можем да намерим обща почва и където можем ще я направим. Също така ще от, по няколко причини няколко от нашите колеги искаха да премахнат а, и да, да, да покажат своите резерви във връзка с защитата на данните. Ще направим нещо по този въпрос. Това са легитимни тревоги, може би ще направим едно компромисно изменение по защита на данните, както каза госпожа Яла Сендер, може би най-доброто нещо би било да ви изпратя новия текст на компромисните изменения, в които, например, ще е, интегрираме това а, да не може да се проследява записващото устройство за данните. Това беше една възможност да се намери компромис по това отношение. По въпроса за записващото устройство на данните и използването на данни за индивидуални разследвания след происшествия – тук ние сме малко по- неохотно гледаме на това а, нещо. Може да се използват данните за научни изследвания, но не за проучване след а, происшествие. Ще използваме наличното време, за да намерим допълнителни компромиси, за да може да гласуваме на 10 януари. Също времено трябва да отчетем а, факта, че понякога измененията се развиват разнопосочно. И винаги съм готов да намеря допълнителни компромиси, но понякога това трябва, това не е възможно и това трябва да е ясно на колегите от Имко, трябва да се проведат обсъждания, да видим какво а, искаме всъщност. Искаме ли тези системи или не ги искаме? И това трябва да стане съвсем ясно а, на колегите от Имко. Благодаря. Благодаря, господин Ван Милтенбург. При 92% от происшествията причината е човешка грешка. Това означава, че имаме нужда от по-добри шофьори, но също така и от тъй наречените невидими спътници, които в последния момент могат да помогнат на водача да се справи с проблематична ситуация. Благодаря ви. Ще гласуваме на 10 януари по вашето становище. С радост очаквам гласуването. Благодаря ви и за сътрудничеството ни. Точка 6. Насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес-ползвателите на посреднически онлайн услуги. Регламент на парламента и съвета. Докладчица по становище е Клаудия Цапардел. Имате думата. Mulțumesc frumos, dragi colegi. Съм uh, foarte încântată să vă... Благодаря, скъпи колеги. Аз съм много доволна да ви съобщя, че след дискусиите с е, докладчите всяка можахме да изготвим много добри компромисни изменения за този доклад. Доклада е добре балансиран, защото дължи сметка за всичките виждания на всички колеги от всички групи. И съм много доволна също, че всички е, докладчици в сянка проявиха гъвкавост за постигане на компромисите, за което им благодаря. Докладът е много добър, подходът е много балансиран, но и осигурява прави прозрачност за доставчите на услуги, за потребителите и за платформите онлайн. Като докладчик е, може да подкрепим всички е, компромисни предложения, надявам се и вие да го направите. Що се касае до компромис номер 9, това е голяма стъпка напред. Ние успяхме да определим някои ключови елементи, като прозрачността, т.е. платформите трябва да уведомяват когато използват, когато представят услуги, да могат да доставят на доставчика правото да използва тези канали, ако той желая. Що се отнася до периода за предупреждение за всякакви необходими изменения, преценихме, че ще е добре да имаме период между 15 и 30 дни преди да може да се извършват каквито и да било изменения. Периода за съобщение не се прилага, когато съобщението се извършва веднага, защото така законът може да бъде нарушен от доставчиците. И в този случай платформите трябва веднага да реагират. Е, друг важен аспект, доставчиците трябва да имат възможност да договарят таксата, която трябва да, из... да плащат за тези платформи. И тогава ще имат е, възможност, е, равноправна възможност за преговори и така гарантираме баланс между различните заинтересовани страни. Компромис номер 12 е също много важен, защото обхваща системата за класиране на доставчиците, на платформите. Тези параметри трябва да се прилагат по недискриминационен начин за доставчиците на услуги и всякакво бъдещо изменение трябва да бъде съобщавано на доставчиците своевременно. И предвид, че това е класиране е изключително важно за доставчиците на услуги, но също и за потребителите, защото в крайна сметка те вземат решение, като изхождат от това класиране, информацията, която е на разположение, но най-вече защото трябва да се държи сметка за първите резултати, които се появяват след търсене онлайн. И реших, че всички параметри, които са в основата на класирането, са прозрачни и се прилагат по недискриминационен начин. Друг важен аспект, който искам да подчертая и който читам за изключително важен за туризма – в този смисъл съм много доволна, че получих помощ от различни политически групи предвид разнообразието на виждането в това отношение. Платформата трябва да предлагат на потребителите и други услуги. Тук имам предвид клаузата за най-фаворизирана нация. Ще ми се да иска да има по-открита конкуренция, свободен пазар, изхождам от принципа, че всичките доставчици трябва да могат да предоставят своите услуги и стоки по други канали, например за туризма. Достъпът и е, съгласието за потребителите да могат е, да се представят и по друг начин, това е нещо, което е в полза на потребителя така че потребителят ще има възможност да получи най-добро качество при възможно най-добра цена. А що се отнася до компромис номер 8, постигнахме текст, който гарантира това, че платформите онлайн да могат да предлагат причини, недискриминационни причини, когато става дума за някои санкции спрямо спрямо доставчиците, като например прекратяване на договора, спиране на сметки и така нататък. Трябва да има баланс между страните. И трябва да сме сигурни, че платформите няма да прекратяват и така договорите, като елиминират нали, присъствието на тези доставчици, без да има добро основание и без доставчика да е бил уведомен предварително. Очевидно е, че тук разглеждаме много чувствителни и важни е, елементи за цифровата економика, но може да имаме баланс, е, балансиран подход към всички. Последния потребител, доставчика е, и доставчиците на услуги и очаквам вашето становище по, това, по този доклад и се надявам, че ще получа помощ от ваша страна и положително отношение към този доклад. Благодаря. Благодаря ви за изложението, госпожо Тапардел. Преминаваме към докладчиците в сянка на политическите групи. Вим, ти ще се изкажеш от името на НП. Имаш думата. Благодаря, господин председател. Ена Вирконен, трябва да присъства в комисията и за да гласува, така че ме помоли аз да предам следното съобщение на вас и на докладчиците. Господин председател, онлайн платформите са важна част от цифровата економика и повече от 1 милион предприятия в Европейския съюз търгови, търгуват по онлайн платформи. Важно е да се осигури прозрачността, равноправието, да се гарантират еднакви правила за всички, като се изготвят съответните стандарти. това е много важен регламент, особено за сектора на транспорта и на туризма, които сектори бяха много силно засегнати от действието на онлайн е, платформите и цифровата економика. Много малки и средни предприятия могат да се възползват от по-прозрачни, по-ясни правила и трябва тези същите правила да се прилагат за всички. Не е лесно да се регламентират платформите онлайн, защото много сектори участват в това, но се опитахме да постигнем някакъв равновесие. Предложението на комисията е добро, но смятаме, че измененията, компромисите по-добре балансират това предложение на комисията. Нашия докладчик свършила добра работа и ЕНАП е готова да приеме по-голямата част от измененията, компромисните изменения. Благодаря от името на госпожа Виркунен. Wir dann zur ECR. Преминаваме към Екяре. Господин Демес Макер, имате думата. Ehm, да, ще говоря на нидерландски. Най-напред искам да благодаря на госпожата Пардел, нашия докладчик, както и колегите за внесените изменения. Тези изменения бяха взети под внимание за постигане на компромисни промени – и те ни позволяват да постигнем добро равновесие, добър баланс, така че може да разчитате на нашата подкрепа. Компромисните изменения осигуряват защита на потребителите, както и онлайн платформите. И мисля, че е, това е добра реакция предвид предизвикателствата в е, тази област, повече прозрачност, по е, всичко това ще позволи да се подобрят отношенията между потребителите и онлайн платформите. Освен това, клаузата за най-облагодетелствения клиент е много добра инициатива. Това позволява да се да се дадат гаранции на потребителите, които трябва да може да постигнат най-добрата цена. Някои страни вече дадоха добри примери в тази област, но сега вече е необходима европейска стратегия. Обеден съм, че като защитаваме търговската тайна, е, онлайн платформите ще продължат да разполагат с достатъчно възможности да се развиват. И мисля, че тези изменения позволяват да се осигури още повече конкуренция между различните платформи. Господин Треличка, от името на АОТ. Павел, имаш думата. Благодаря, господин председател. Благодаря ти, Клаудия. Позволете ми да започна, като кажа, че ние в АЛДЕ смятаме, че комисията е дала едно добро законодателно предложение с установяване на рамката за, въст, за съотношението и сътрудничеството между бизнес-позвателите. Казвайки това, от гледна точка на доводите ние говорим, че може би е, тук се поставя свръхакцент. Имаше възражения от Deutsche Bahn, Air France, които продаваха билети преди появяването на платформите. Но с платформите имаме едно ново развитие, което дава възможност на потребителя да има по-голяма яснота, да може да сравнява, да има повече възможности и също така добри възможности за бизнеса, без да се променя значението на законодателството и ефекта, който ще донесе той, ние се опитваме да постигнем по-добър ефект, отколкото предложението, това, което се съдържа в предложението. Аз мисля, че с компромисните изменения, кои под председателството на докладчика, мисля, че ние успяхме да постигнем съгласие по редица въпроси и, и ние успяхме да предвишим предложението малко по-напред. Искам да посъветвам колегите да се включат и мисля, че колегите би трябвало също така да се включат. Благодаря на докладчицата, защото тя създаде много добра основа, солидна основа. Благодаря, господин Теличка. Госпожа Килонен, Мирия, от името на Обединената левица. Имаш думата. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на Клаудия за доброто сътрудничество, както и на другите сътрудници, на другите колеги. Винаги обичам да работя заедно с вас. Мисля, че имаме много добър балансиран текст, заедно с докладчицата и с, с докладчиците в Сянка. и е, Не винаги подкрепяме всичко, но така се случи сега. Благодаря. Благодаря ви. С това приключихме с изказванията на докладчиците в Сянка. Госпожа Андерсон се записа за изказване. Имате думата. Благодаря, господин председател. И аз също така исках да кажа колко добре се е справила докладчика. Това всъщност е една много, един много а, тежък а, файл а, от правна гледна точка. Това, което се казва в това досие, комисията правилно а, каза, че трябва да се усъвършенстват някои неща в една много тежка сфера на закона за конкуренцията. Много е добре, че Комисията по транспорт и туризма изготвя становища по този въпрос, защото има много примери, в които малки бизнеси зависят от тези услуги и са неблагоприятно засегнати от това, което правят и наречените големи зверове и от търсачките. Наистина много се радвам от работа работата, която и много съм удовлетворена от работата, която е извършена тук и в други изменения. Има някои допълнителни изменения, които са, пока... са дадени отделно, защото са от техническо ещество. Те звучат технически, но те са много важни, защото те дават малко допълнителна защита. И мисля, че е много добре, че тук имаме добра конкретна клауза, че малките онлайн бизнеси могат да разчитат на този текст. Ние не искаме това да бъде е, трудоемко. Благодаря ви много. Благодаря, че ще мине. Е, надявам се, че ще мине добре в другите комисии в пленарната зала. Благодаря ви, госпожо Андерсон. Сред нас е и представител на комисията. Надявам се, че комисията също тълкува предложенията ни като подобрения. Имате думата. Добро Аз съм Михаил Кърник от DG Grow, от Генерал дирекция Grow. Благодаря на всички за техния принос. Ние, разбира се, сме отворени е, и очакваме и сме благодарни за всякакви подобрения на нашето предложение, по-специално ако се спазва архитектурата и се постави акцента върху повишаване на прозрачността в други сфери, които вие говорихте за допълнителни канали. Там сме напълно съгласни с, философията на предложението. Може би малко по-бих се колебал да се отиде много по-нататък. Ние смятаме, че това е един двуетапен подход в един сектор, който се движи много бързо. Втората стъпка също така се подготвя. Една обсерватория разглежда платформата. Именно за това сме малко по-предпазливи тогава, когато говорим за конкретни забрани или конкретни практики или навлизане в въпроси, свързани с с а, такси и така нататък. Вие правилно казахте, че това е хоризонтална мярка и трябва да се види дали тя отговаря на потребностите на всички платформи, на всички сектори. Очакваме с, с нетърпение нашата работа, нашето сътрудничество, включително сътрудничеството с други комисии по това много важно предложение. Благодаря ви, господин Къник. Извинявайте. Друго име бе записано в бележките ми и накрая още веднъж докладчицата за заключение. Благодаря, господин председател. Още веднъж искам да благодаря на всички колеги, альтернативните докладчици, с които изготвихме много. Първо имахме много добри изменения като работна основа и е, благодарение на това изготвих своя доклад. Искам да благодаря и колегите от секретарията и от нашата комисия за подкрепата, която ми оказаха. Не трябва да забравяме, че с този доклад се опитах да постигна интегриран подход, за да може да избегнем това разкъсване, което съществува между държавите членки. Говори се за цифровия пазар, който се развива, който то много бързо, и по-настоящем ние сме вече за тези промени на цифровия пазар. Така че ние, законодателите на Европейския съюз, ние сме наше задължение да осигурим баланс на този пазар между цифровата економика от една страна и традиционната економика от друга. И този баланс трябва да бъде осигурен за крайните потребители. С този доклад аз се надявам, че постигнах е, този баланс. Вярно е, че и докладът е, се базира на предложението на комисията, което касае всички сектори на дейност, но знаем всички добре, когато следваме тази платформа онлайн, тя визира най-вече туризма и транспорта. Така че Имаме много предприятия, които работят посредством тези онлайн платформи и смятам, че ние сме длъжни да осигурим ясно, точно законодателство, за да осигурим економическа дейност за тези предприятия в полза на платформите, доставчиците и крайните потребители. Благодаря още веднъж за оказаното сътрудничество. Надявам се, че този доклад ще бъде полезен за колегите от Имко. Благодаря ви. Утре, четвъртък, 22 ноември, ще гласуваме по вашето становище. Точка 7. Предложение за регламент на Европейския парламент и на съвета за електронна информация за товарни превози. Докладчица от наше име е Клаудия Шмидт. Клаудия, имаш думата. Благодаря, господин председател уважаеми докладчици в сянка, уважаеми колеги. Настоящият доклад принципно е с по-технически характер, затова не е и толкова спорен като докладите по други теми, свързани с пакета за мобилност. Подценява се обаче потенциалната значимост на този доклад. Законодателното предложение на комисията бе една добра основа, на заседанието на докладчиците в Сянка се оказа, че всички ние искаме да отиде малко по-далеч от предложението на комисията, за да изготвим един доклад, ориентиран към бъдещето в който се съдържат така необходимите в цифровата епоха предложения. Изискваме един информационно-технологични стандарти за сектора на транспорта. Това ще намали цените и ще укрепи конкурентоспособността. Всички говорим за цифровизация, за автономно управляване, автомобили за тъй наречения модел промишленост 4.0. И въпреки това в областта на транспорта годишно се използват или по-скоро се разхищават 120 милиона работни часа. Защо? Защото данните се подават в компютъра, прави се разпечатка, следващия участник в веригата трябва да направи същото. Това се повтаря до 5 пъти на транспортна операция много е трудоемък този процес и според мен чисто и просто е абсурден Комисията предлага да се стандартизира процесът на комуникация с компетентните органи. Това е едно добро предложение, но според мен трябва да поставим изисквания и на частния сектор. Най-вече, що се отнася до мултимодалния транспорт, трябва да направим всичко възможно за колкото се може по-безпрепятствен и ефикасен обмен на данни. Това няма да е възможно без опазване на натиск. Видно е от факта, че през 2018 година в 99% от случаите все още не е възможно нещо такова. Внесла съм някои изменения, които могат да превърнат доклада в потенциално полезен инструмент за изпълнителните органи. Благодаря още веднъж на докладчиците в Сянка, които проявиха голяма готовност да възприемат предложенията ми. Надявам се, че ще сформираме широко мнозинство за компромиси. Всички данни вече са на лице в цифров вариант. Въпреки това полицията трябва да спира всеки камион по отделно, за да проверява документите на хартиен носител. Така се губят времето както на водача, така и на полицаите. Все пак живеем в века на автономно управляваните автомобили. Затова изпълнителните органи трябва да са в крак с времето и постепенно да се цифровизират. Докладът е само една стъпка в посока към решаване на проблемите с прилагане на законодателството, но една важна такава. На първи етап компетентните органи трябва да приемат предаването на данни в електронен вариант. Дружествата от своя страна от 2025 година нататък трябва да са задължени да предават данните си в електронен вариант. Много полезни бяха срещите с докладчиците в Сянка. Освен това проведох много срещи с представители на транспортния сектор, на частни дружества, на изпълнителни органи, на полицията и други. Има все още някои нерешени въпроси, които ще трябва да бъдат обсъдени. Не мисля, че многото работни места, които ще бъдат разкрити, ще доведат до неутрализиране на разхищаваните в момента 120 милиона работни часа. Това работно време просто ще трябва да бъде преразпределено. Сигурна съм, че с докладчиците ще постигнем едно добро решение. Надявам се, че то ще е балансирано, че ще има както стимули, така и по-строги мерки и че ще можем да доближим позициите както на изпълнителните органи, така и на дружествата. Надявам се също и, че ще допринесем за намаляването на огромната бюрократична тежест – благодаря. Думата имат докладчиците в сянка. Изабела Демонте от името на социалистите и демократите. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на Клаудия Шмидт за извършената работа и за това, че позволи на всички заинтересовани лица да участват в това досие. Трябва да кажем, че нашата епоха е все по-цифрова и трябва да направим усилия, за да се приспособим към нея. Също и в сектора на транспорта това е нещо много важно и може да доведе до някои упростяване, някои процедури, най-вече когато става дума за контрол. Това предложение трябва да върви наред с развитието на цифровия тахограф и трябва да може да, да съхранява се цялата информация. Независимо каквито ще бъдат резултатите от пакета мобилност, аз смятам, че съдържанието на това досие трябва да бъде сходно трябва да бъдат е, логично свързани с това. Как, що се отнася до обменената информация и защитата на данните, мисля, че трябва да те да бъдат управлявани на централно равнище. Дори и това да не бъде лесно, но стандартите трябва задължително да бъдат хармонизирани. Това предложение може освен това да бъде едно решение на липсата на хармонизация на документите, на бордовите документи, но да се предвижда и включването на други важна е информация, която да може да помогне на силите на реда да следят процедурите и да контролират данните по, от разстояние, без да има необходимост да спира камиона или колата. Освен това, така се печели и време и контролът е по-ефикасен. И това е валидно също и за както и за всички е, контролиращи сили. Освен това трябва да държим сметка за международните модели, когато решим да изготвим европейски стандарти за електронните документи на транспорт. Но за бъдеще не трябва да има разлика между държавите членки Европейския съюз и трети страни. И накрая искам да използвам възможността да променя това досие също и да се занимава с един много важен въпрос за съжаление има някои злопотреби, които трябва да бъдат избегнати. Благодаря на госпожа Демонте, господин Златовски от името на ЕКАРЕ. Благодаря. Chciałbym także podziękować pani poseł Schmidt за przygotowanie projektu. Благодаря ви и аз искам да благодаря на госпожа Шмидт за работата по този доклад. ЕКАРЕ напълно подкрепя всички инициативи, които биха могли да допринесат за напредъка по процеса на цифровизация в транспортния сектор, най-вече по отношение на документацията електронната комуникация между превозвачите и компетентните органи в държавите членки е абсолютно необходима с оглед на намаляването на бюрократичната тежест и на разходите. Жалко е, че този доклад не бе разгледан в рамките на пакета за мобилност. Това би било много важно от гледна точка на пазарните и социалните елементи на този пакет. Искам да се спра върху изменение 26. Според мен разширяването на приложното поле на регламента, предложено тук, е прекалено. Става дума за комуникацията между отделните дружества. Според мен няма основания за нещо такова, тъй като в момента е трудно да се направи оценка на ефикасността и функционирането на системата. Ще функционира ли тази система така, както ни се иска на нас? Ако това е така, то дружествата би трябвало сами да могат да вземат решението за това дали да я използват. Не бива да им се оказва административен натиск от страна на компетентните органи. Според нас трябва да има преходен период, така както се предлага в изменение 17. Трябва да има преходен период за осъществяването на преход от документи на хартиен носител към електронни такива. Този период трябва да е реалистичен, трябва да се вземат предвид разходите и тежеста, които ще бъдат вменени на, по-малките дружества. Като се имат предвид специфичните потребности на малките и средните предприятия, искаме след 5 години да се направи преглед на регламента. Предложеният срок за прегледа от 2 години няма да е достатъчен, като се има предвид предложения преходен период. Няма да може след 2 години да направим пълна оценка на ефекта от регламента. Ще внесем своите изменения, ще работим и по-нататък с докладчиците Сянка. Благодаря ви от името на Алде, госпожа Билбао Барандик. Добър ден на всички. Благодаря, господин председател. Най-напред е, благодаря госпожо Шмидт за извършената работа. Благодаря, че бяхте е, на разположение. Казвам го на всички, които работиха с нас за да постигнем споразумение по тази тема, което е изключително важно. Каква е целта? Ние искаме да направим така, че транспортният сектор в Европа да бъде на ниво по отношение емисиите и технически въпроси. Говорим за транспорт на стоки, което който транспорт непрекъснато се засилва и така ще бъде за бъдеще. Какво на практика установяваме? Имате определена необходима документация за тези трансгранични курсове. Всичко това се изготвя на хартия в 99% от случая. Ако искаме, разбира се, да цифровизираме всичко това, ще има сериозни проблеми. Но това, което е основното, че националните власти не приемат такива новаторски решения, за да бъде, да бъде елиминирана хартията. Въпреки, че това се вписва в целите, които сме установили и други документи. Проблемът е, че ние нямаме европейска рамка, имаме различни системи, които са доста разпокъсани, разпиляни и трябва да се хармонизира всичко това. А по някой път и системи, които не са оперативно съвместими. Това е магическата дума, когато говорим за транспорта. Така че трябва да действаме на европейско равнище. Имаме нужда от оперативно съвместими системи между страните и предприятията. Как да стане това? Ще използвам още една магическа дума. Това е вътрешна логика, взаимосвързаност на различните документи. Това е част от пакет Европа движение. Това е част от стратегията в областта на мобилността. Но какво правим с всичко това? Опитваме се да гарантираме оперативната съвместимост. Тоест, това досие трябва да бъде разглеждано и в този смисъл. Аз внесох е, изменения Докладчика взе под внимание е, моето становище. Имам предвид най-вече изменение номер 3, където насърчаваме държавите членки да приемат електронните документи в областта на транспорта и да ратифицират системата ECMS е и това да стане незабавно. Тоест властите трябва да се размърдат, трябва да развиват необходимите механизми, за да стане така, че наистина да имаме цифрова документация. Това трябва да се направи. Тук не може да говорим за гъвкавост. Економическите оператори от своя страна трябва да започнат да работят и те в този смисъл но немалко лица имат съмнение дали това трябва да бъде задължително или не, но аз мятам, че за държавите членки трябва да бъде задължително, защото ако не го направим, това ще ощети малки и средни предприятия, но и големите предприятия, които вече са се обърнали към цифровизацията, които са изоставили хартията и които върват в посоката на тези общи цели. Така че трябва да имаме стандартизация на европейско равнище, областта на транспорта. Трябва да бъдем в състояние да прилагаме тази система по хармонизиран начин и затова имаме нужда от стандарти, специфични модели, общи процедури и едва така ще успеем да оставим на страни тези проблеми, свързани с това фрагментиране и неоперативност, съвместимост на а, системите. Затова действахме, затова внесохме предложения за изменения и по които работим с госпожа Шмидт. Надявам се, че накрая ще постигнем един добър документ, който да бъде е, логично свързан с останалите досията. Благодаря ви, госпожо Билбао. Мирия Килунен от групата на Обединената левица е тук. Мирия, имаш думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчицата Клаудия и на другите скъпи колеги, с които проведохме много добри срещи. Искам да благодаря на Клаудия за добрия проект на доклад и особено много ми хареса това изречение, че комисията трябва веднага да започне да работи по необходимите дерогирани актове, за да се избегнат допълнителните забавения. Твърде дълго имаме забавения и операциите се нуждаят спешно от обща платформа, на която да може лесно да се споделя информация в реално време. Аз наистина само се надявам, че ще можем да направим нещата по-бързо, отколкото така ставаше в миналото. Същото се отнася и за днес. Благодаря. Чудесно сте се справили. Ще продължаваме да работим, за да се получат и по-добри, още по-добри решения. Благодаря, Мирия. Няма други желащи да се изкажат от останалите политически групи. Думата има представителят на Европейската комисия. Thank you. Thank you, chair. Good... Благодаря, господин председател. Добро утро на всички. Позволете ми първо от името на комисията, позволете ми да благодаря на докладчицата и на всички, които са допринесли за работата, за ясната им подкрепа на инициатив, за инициативата, която се отразява в този доклад. Това наистина е много важна инициатива, която не би трябвало да се пренебрегва. Тя може да бъде източник на много големи спестявания за операторите. Това е също така много важна стъпка по посока на цифровизацията на отрасъла, която въвежда хармонизацията, комуникацията, обмяната на транспортна информация, което беше отразено в някои от изказванията. Това наистина е важно. Хармонизацията е необходима и ние, необходима и ние можем да потвърдим това. Това трябва да се прави в съответствие с международните стандарти. Отбелязахме, че доклада предлага подход, който е дори по-амбициозен от това, което предлага комисията, особено от гледна точка системата да стане задължителна за потребителите и да се разшири, така че да включи и друг вид документи. Комисията беше предвидила това преди да излезе с предложението си. Стигнахме до заключението обаче, че поне в началото може би вашия доклад може да а, предвиди какви ще бъдат по-нататъчните развития. Това трябва да стане задължително за властите, но доброволно за операторите, за да се създадат междувременно необходимите е, услуги за обработка на цифровите документи, следователно е, и да се постигне минимална себестойност. На... Ние предпола... предпочитаме да оставим на операторите избор дали да използват цифрова информация или да продължат със сегашните практики. И макар, че ние сме убедени, че много скоро всички ще видят ползата от цифровата информация. Що се отнася до обхвата на използването на тази система за документи. Мисля, че е важно да се разграничава между информация от бизнес до правителството, между администрациите, информация, която е между отделни бизнеси. Напълно сме съгласни с създаването на оперативна съвместимост между системите, но трябва да преценим кой е най-подходящия подход – за различното време на комуникация. Именно за това предложихме в нашето предложение да се започне поне да се започне с, с в, сферата на бизнес администрацията. Иначе искам да благодаря отново за подкрепата. Виждам, че становището, че това е важно предложение се споделя от партньорите и ние много ви благодарим за това. Благодаря. Благодаря, господин Сандамато. Всичко, което може да допринесе за намаляването на бюрократичната тежест и предложено от ваша страна, ще се ползва с нашата подкрепа. Клаудия, имаш думата. Единствен по рода си шанс имаш да говориш до 11 часа. Благодаря. Няма да се изказвам толкова дълго ще се спра върху един аспект. Казах в началото, че разговарях с много представители на компетентни органи и на дружества. Физическите проверки никога няма да станат съвсем излишни, тъй като не може с цифрови средства да се разкрият явления, като например трафика на хора. показаното от представителя на комисията. Човек не може да си купи кораж. Мисля, че ако окажем известен натиск в правилната посока, можем да постигнем много. А ако чакаме, докато и последното малко и средно предприятие е готово да цифровизира, то вероятно цифровизацията няма да е факт и след 30 години. Затова можем да предоставим известни стимули, да окажем известен натиск в правилната посока, Част от едни такива мерки е, са и точно определените срокове. Още веднъж благодаря на колегите от останалите политически групи. Това беше първият доклад, по който още от самото начало се работеше в атмосфера на откритост и по който още от самото начало всички се обединихме около една цел. Надявам се, че комисията няма да ни възпрепятства и че ще възприеме предложението ни като това, което то действително е, а именно една необходима стъпка в правилната посока. Благодаря. Крайният срок за внасянето на измененията е 4 декември, 12 часа на обяд. Точка 8 от дневния ред, по нея докладчикът все още не е тук по дневен ред е предвидено да започнем обсъждането в 11 часа, така че предлагам да прекъснем за 10 минути. So, wir setzen unsere Beratung fort. Председателят, продължаваме работа. Надявам се всички отново да сте тук и почивката ви за кафе да е била приятна. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Предложение за регламент на парламента и съвета за изменение на регламент 810 наклонена черта 2009 за визов кодекс на общността. Докладчик е господин Ойхей. Имаш думата. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги, госпожи и господа. Във връзка с туризма и транспорта, много резултати вече бяха постигнати в предишни дискусии с Европейския парламент по предишния пакет, визов пакет, предложението за преразглеждането на е, визовия кодекс, новото предложение на комисията се опитва да да, да актуализира дейността. Има а, баланс между економическите аспекти, аспектите на сигурността. Идеята е да се поканят повече, да, да дойдат повече туристи в шенгенската сфера и ще има също така едно нарастване и, на работната заетост в туристическия сектор. Предложението упростява процедурата за тези, които искат да дойдат в Европейския съюз за кратко време това намалява разходите и бюрокрацията. Във връзка с предложението, което гласувахме на пленарно заседание за визовия кодекс, има някои предложения, които не са включени в предложението на комисията тук се използва някаква зле приета каскадна система. Идеята за туристически визи за културни е, и професионални е, посетители също така липсва. Тук е, не се отчита културното наследство в Европа. Задължителното увеличение на цените на визите не е разумно. Въвел съм някои изменения, за да се въведат допълнителни улеснения в предложението на визата. Първо, повишаване, удължаване на многократната виза до 10 години, за да се отговори на други системи поддържане на второ място на по-дълги периоди на валидност за многократни визи, с изклю... за разлика от каскадната система, предложена на комисията, което няма да улесни издаването на визи. Удължения престой е, в Шенгенския регион за легити по легитимни цели – е, също така подаване на заявления за визи в други държави членки, там където консулските служби на съответната държава са на повече от 500 км. Това се прави, например, за е, Китай, Индия. Също така подкрепа на европейския туризъм. Има отлични примери, които съществуват в това отношение. Именно за това ние бихме желали да се промени визовия кодекс. И така, уважаеми колеги, ние имаме общо 85 изменения. Изготвил съм 5 компромисни изменения, които ще бъдат обсъдени до вечера на заседанието на докладчиците в Сянка. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка и на колегите и се надявам, че ще имаме по-добър кодекс, визов кодекс в Европейския съюз. Благодаря. Благодаря, Инштван. Отличен унгарски. Преминаваме към докладчиците в сянка. От името на ЕНП ще се изкаже госпожа Клум. Дейрдре, имаш думата. Um, благодаря, благодаря господин председател. Извинявам се от името на Клаудия Монтенеро Едагуар. Ще се изкажа днес от нейно име. Колегата благодари на докладчика Иштван за изготвеното становище. Според нея то съдържа някои важни въпроси, свързани с процедурата по издаване на визи. Предложението на комисията отразява някои от основните моменти, които вече бяха обсъдени в рамките на дискусите по преработването на визовия кодекс. Тези преговори не отбелязаха напредък поради различия между позициите ни. Комисията тогава оттегли предложението си. Европейският съюз като дестинация е сред най-ограничаващите такива поради изискванията за визи. По данни на Световната организация по туризма от 2018, Европейският съюз е под средните показатели, що се отнася до облегчаването на визовия си режим. Колегата приема позицията на докладчика, но според нея трябва да се променят правилата на визовия кодекс само за визите за краткосрочно пребиваване. Освен това, онези, на които е била отказана виза, трябва да могат да обжалват. Ако въззивната им жалба бъде отхвърлена, то решението за обещетение следва да се вземе от съда. Не бива да е закрепено като право в регламента. До 2025 най-късно трябва да се установят прозрачни процедури по издаване на визи. Друга добра практика е използването на електронни средства за провеждане на интервюта за визи. А що се отнася до заделянето на част от таксите за издаване на визи за насърчаване на съвместна стратегия за туризма. Колегата подкрепя това предложение принципно, но не смята, че то е особено практично. Като цяло колегата се надява, че парламентът ще успее да приключи преговорите по досието преди предстоящите едната година европейски избори. Председателят благодаря. Преминаваме към ЕКАРЕ. Господин Злотовски. Panie Przewodniczący. Chciałbym tylko powiedzieć, że w naszej ocenie sam projekt... Благодаря, господин председател. Текстът е много добър. В него са засегнати най-важните въпроси, по които трябва да работим тук в комисията ни във връзка с визовия кодекс. Затова и не сме внесли изменения. Според нас, Становището трябва да се ограничи само с онова, което наистина спада към ресора ни. С други думи, издаването на визи за областта на туризма. Тези процедури не бива да са прекалено тромави, трябва да се използват електронни средства за подаването на заявления за издаване на визи и тяхното разглеждане. Става дума за заявления от граждани на трети страни. Мисля, че ще можем бързо да приключим преговорите по това становище. Благодаря, господин Радош, от името на либералите. Благодаря, lijepa, gospodine kao što smo naznačili Благодаря, господин председател. Както казахме и по време на първите обсъждания на тази тема, ние подкрепяме идеята на комисията, предложението на комисията, както и подобренията, които бяха предложени от докладчика. Ние съобщихме, че ще подкрепим измененията, които целят опростяване на процедурите и също да направим така, че да има уеднаквени или хармонизирани процедури, поне в държавите членки на Европейския съюз. Освен това, що се отнася до издаването на визии по компютърен път, това ще помогне за лицата, които имат проблеми с мобилността. Нашите предложения ще се впишат в е, компромисните предложения и се надявам, че ще е, постигнем добро сътрудничество и че целта ще бъде постигната, т.е. по-добра система за визи. Благодаря, господин Радош. От името на Обединената левица Мирия Кюлунен. I only say thanks. Искам само да благодаря на Иштван. Много се радвам, че аз не отговарям за всичко. Благодаря, Иштван. Много добре сте се си се справил. Четох измененията и го е може да ги приеме. А, намирате добри решения. Okay, vielen Dank. Das wären... Благодаря ви. С това приключихме с изказванията на докладчиците в Сянка. За изказване се е записала госпожа Демонт. Имате думата. Благодаря не напред Искам да благодаря за чудесното предложение. И възползвам се от това да припомня, че в е, този общ контекст на предложението за регламент е, знаехме каква е целта, това е да се намали е, иммиграцията и е, имаше проблеми при преговорите и трябва да е, бъдем по да гледаме по-открито на рисковете от терористични атентати. Трябва всичко това да бъде е, преразгледано и аз съм напълно съгласен с позицията на докладчика да бъде улеснен достъпа до шенгенското пространство на персоните, които посещават, лицата, които посещават свои близки, но трябва да се развива също и туризма, защото ще има проучване на въздействието и на предишните заседания говорихме в тази комисия. Почертахме необходимостта от стандарти, също така и необходимия бюджет за че ще осигурим увеличение на приходите благодарение на туризма. Така че споделям също и критиката, която беше направена по тези въпроси. Аз представих някои изменения, които целят да подчертаят необходимостта от по-голяма скорост, от намаляване на разходите, а също и приложение на споразуменията, да се избегнат също и затрудненията на държавите членки. Освен това е много важно да прибягваме до електронните системи за внасяне на исканията за визи. Мисля, че върви по правилния път и благодаря на доставчика за предложението. Благодаря ви. Доколкото виждам, няма други желаящи да вземат думата. Няма да се изкаже и представителят на комисията. Давам думата още веднъж на докладчика ни. Благодаря, уважаеми колеги. Мисля, че днес след обед ние ще проведем заседанието на докладчиците в Сянка и ще приключим по въпросите ще постигнем споразумение. Накрая искам да кажа на колегите много голямо но благодаря. Вие много допринесохте за това становище. Благодаря на всички, които подкрепиха това в парламента. Благодаря. Още веднъж благодаря и на теб. 3 декември в 16 часа предстои да гласуваме по този доклад. Преминаваме към последната точка от дневния ред за откритото ни заседание днес сутринта. Предложение за решение на съвета за подписване от името на Европейския съюз на споразумение за изменение на споразумението между САЩ и Европейската общност относно сътрудничеството в областта на регулиране на безопасността на гражданското въздухоплаване. Госпожа Грифин не е тук. Ще я представлява госпожа Улфскок. Имате думата. Yes, Благодаря, говори от името на Тереса Грифин. Тя се извинява, че няма да бъде тук, защото в Итре се гласува Хоризонта Европа база е предложението за приключване на споразумението, което изменя споразумението между е, е, Съединените щати и Европейската комисия. Това е една процедура на консенсус е, разпоредбите вече се прилагат, но би трябвало да бъдат актуализирани. Това се прави чрез изменение, което беше подписано между страните на 13 декември 2017 година. Ние прилагаме партньорството между Европейския съюз и САЩ на базата на общите ценности и общите цели, което е от ключово значение за развитието на сектора на въздухоплаването. Тук става дума за 500 милиарда евро в брутния вътрешен продукт на Европейския съюз и това е един от економическите сектори, който най-много зависи от регламентиране. Съвета иска от парламента да се съгласи за, с, този, с предложението за този регламент – предложението на Тереза Грифин е ние да гласуваме положително за съгласието да продължим с това жизненно важно споразумение, за да може да дадем благоприятна препоръка за приключването на това споразумение. Това е твърдото убеждение на Тереза. Благодаря. Благодаря ви. Благодаря на докладчицата и на вас, която я представлявахте. Преминаваме към докладчиците в сянка от името на НП. Ще се изкаже Вин Ван Декамп. Uh, ehm, meneer de voorzitter, ik weet even niet wie de EVP shadow op dit bericht is. Аз eh, не знае кой е докладчик сянка за НП за този доклад. Май, че съм аз. Аз подкрепям колежката от СНВ. Не виждам други желащи да се изкажат. Мисля, че не само в автомобилния транспорт, но и във въздухоплаването трябва да поставяме безопасността на първо място. Няма желащи да се изкажат и от името на комисията. 26 ноември, 17 часа е крайният срок за внасянето на измененията. Но, както знаете, колеги, по този въпрос можем само да дадем или не съгласието си. Т.е. ако внасяте изменения, то това следва да са само предложения за отказ, тъй като докладчицата предлага да приемем предложението. Ja, der, ich hatte es vorhin schon angekündigt, das war der letzte Както казах преди малко, това бе последната точка от дневния ред за откритото ни заседание. Сега можем веднага да преминем към заседанието при закрити врата. Преди това обаче нека помоля всички наши гости да напуснат залата. В тази част от заседанието могат да участват само евродепутати. Тя няма да се излъчва и на живо по интернет. Обръщам се към моите гости тук – до тук можехте да следите заседанието ни и по интернет. То се излъчва на живо на всички официални езици на Съюза. Така че от тук нататък можете да следите по този начин на работата ни. Ще прекъснем за малко, след което ще продължим при закрити врата с госпожа Майснер.